На 2 май получихме предложение на комисията като част от пакета за МФР единствения с закон... единственото с законодателно предложение на комисията. Тоест, разполагахме с предостатъчно време, за да направим анализ. Сега позволете, като обща информация, да кажа, че през последните години станахме свидетели на тревожни събития в Европейския съюз по отношение на зачитането на основните права. Така че предложението е наистина добре е дошло, тъй като съветът не беше в състояние да предприеме действия, необходими са други действия за защита бюджета на Съюза при незачитане принципите на правовата държава. Са докладчиците и аз тук искам да благодаря на Енда Грандиас за чудесното сътрудничество по това досие. Е, споделяме широките цели, посочени от комисията и предлагаме да засилим това предложение е, с, е, като разширим обхвата и тук ще каже нещо повече колежката Гардия Сабал, която ще се спре на този въпрос. I believe uh, that, that what you will now have in Смятам, че е, пред вас вече разполагате е, с измененията. Може да не са идеални, но 49 изменения предлагаме за е, предложието на комисията, 29 към основния текст, останалите към преамбюла. Споразумяхме се да подчертаем необходимостта от закрила на бенефициентите. Същевременно трябва да сме сигурни, че страните членки, ако ще има някакви санкции, те ще ги поемат, а не гражданите. Трябва да е ясно и е, какви са процедурите в такъв смисъл, как ще се ангажира и парламент. За закрилата на окончателните бенефициенти нямаме още решение, но това трябва да обсъдим в комисиите. Три неща предлагаме. Комисията да оцени потенциалното въздействие на предлаганите мерки за крайните бенефициенти, активно да наблюдава дали се спазват техните права, и да улесни подаването на обжалвания. Това вероятно е само началото. Мисля, че има какво да работим по член 4.2. После. Няколко варианта имаме за ангажименти, е, за да се включи и парламента. Примерно комисията да приеме решение за съответните мерки с акт за изпълнение – и съответно да подаде на парламента и съвета за прехвърляне на сума от бюджетния резерв, сума равностойна на съответно приятия бюджет. По този начин ще запазиме и принципа на обратното мнозинство, което предлага комисията. По основните ценности Условията са, че всички страни кандидатки е, трябва да изпълняват тези условия, за да станат страни членки. Тук ще оставя с докладчикът ми да разработи малко повече темата. Предлагаме изменения за независимостта на съдебната власт и сроковете, които трябва да се спазват от комисията. Срока за измененията е 25 октомври 12 часа и ще гласуваме на съвместно заседание на, тези две, на настоящите две комисии на 27 ноември. Естествено искам да благодаря на комисията за предложението. Благодаря и на Сметната палата и на съответните служби за изключително полезния им признос и специални благодарности на секретарията на Комисията по бюджетите и Комисията по бюджетен контрол. С това ще приключа. Заповядайте, госпожо председател. рапортер А сега ще чуем съдокладчицата. Ще продължа там, където господин Саврама приключи, благодаря на правната служба, на секретарията, на комисията, на всички, които допринесоха за създаването на този доклад във връзка с принципите на правовата държава. Говорихме за това как точно трябва да подходим към темата, как е, би трябвало да структурираме доклада и предложенията. И сега представяме на вашето внимание това, което е, сме изработили в рамките на дискусията. След като чуем изказванията на колегите, ще можем да се договорим за е, една приемлива за всички линии. Господин Ставрама говори за това. Защо решихме, че трябва малко да разширим обхвата на доклада? Е, отдавна настоявахме да получим едно такова предложение, изработено от е, комисията и когато получихме предложението, се почувствахме е, разочаровани, тъй като видяхме, че става дума за някакъв инструмент, който би трябвало да контролира е, нарушенията е, по отношение на върховенството на закона. Но договорите не позволяват налагане на санкции. Ето това е едно от основанията за е, предложението на комисията. Помислих си, че в този случай е, може би е, можем да говорим за загубени възможности. Предложението на комисията можеше да предложи в крайна сметка едно, една по висока амбиция е, за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, е, е, които се описват не само във връзка с евентуални нарушения на принципа на върховенството на закона, но и е, нарушения на други правни актове в рамките на законодателството на ЕС. Така че ние насочваме вниманието си не само към зачитането на принципа върховенство на закона, но и към евентуални нарушения на договора и на законодателството на ЕСА в момента, в който, така да се каже, е, държавите са преминали през е, първията проверка и се смята, че законодателството им отговаря на е, изискванията, те като че ли пък почват да си позволяват своеволия. Член 207 всъщност предвижда определени възможности за действие, но не ги свързва конкретно с принципа за върховенство на закона. Така че ние малко разширяваме е, тълкуването на понятието върховенство на закона или правова държава. Копенхагенските критерии естествено са задължителни, вие знаете. Конкретно по копенхагенските критерии е, най-често става дума за измама, за данъчни е, престъпления или нарушения. Какво значи е, измама, нарушаване на данъчното законодателство, избягване на данъчно задължение. Всичко това естествено е, е включено като част от инструментариума, но ние решихме, че можем да поразширим малко обхвата. Става дума не само за избягване на данъци, за укриване на данъци, но и за данъчната конкуренция между държавите членки, която понякога вреди на финансовите интереси на Европейския съюз. Така че не бива да се ограничаваме само върху спазване на законодателството, а трябва да обхванем и конкуренцията, данъчното законодателство, социалното законодателство, Струва ни се, че разширявайки тълкуването на понятието върховенство на закона, ще обогатим нещата и ще обхванем по, в по-голяма степен всичко това, което трябва да се разбира в случая под понятието върховенство на закона. Опитваме се да включим в този инструмент, който предлага сега комисията, повече аспекти, по които сме работили по време на целия легислатурен период. Ние защитаваме именно върховенството на закона, принципа за правовата държава. Благодаря. Благодаря ви. И така, сега ще чуем докладчиците в сянка. Много интересно е презентацията на този доклад. Е, толкова много неща се включват в е, е, приложното поле вече, че страхувам се, че през целия легислатурен период, който ще следва след изборите, ще преговаряте с съвета. Госпожа Аяла Сендер има думата първо като докладчик в сянка, тъй като не виждам друг тук. Благодаря, госпожо председател. Много заседания имахме тази седмица. Благодаря на двамата докладчици за предложението. Наясно съм, че докладът е от ключово значение за това да създаваме доверие и да изпратим съответното послание към европейските граждани. Като се има предвид, че и изборите са съвсем предстоящи. И от гледна точка на комисията по бюджет, бюджетен контрол. Освен така, последиците за бюджета, като се има предвид създаването на Европейската прокуратура, трябва да имаме предвид, че е необходимо да има и рамка за обжалване така че, е, когато има проблеми, да може да се сигнализира за измами, за е, лошо управление, за мафиотска дейност или нещо по-страшно. Как, много е важно и да знаем какви е, инструменти могат е, да се използват. И по мое лично мнение, Тук отново се връщам към коментарите на Сметната палата. Един процент от европейския брутен вътрешен продукт, ако имаме за цел да санкционираме, това трябва да се осъществява посредством политически решения на ниво Европейски съвет. de tipo administrativo o de tipo sanción eh, económica financiera, pero vía administrativa, que al fin y al cabo es la implementación de nuestro presupuesto. Необходими са и административни и финансови е, Необходимо е, е така и политически мандат за вземане на решение. Ако вървим само по посока административни инструменти, трябва да внимаваме да не попаднем в капана, който понякога залага съвета, т.е. да водят е, политически дискусии за административни или законодателни решения, които могат да се върнат с е, страшна сила към нас. Така че обръщам ви внимание. Трябва да се има предвид, е, когато даваме съответните предложения. Госпожа Етемарки е от името на групата на либералите. Госпожо председател, скъпи колеги, нека да благодаря на докладчиците за отличното сътрудничество и за отличния проект от текст. Спазването на законността е основен момент от демокрацията, а и от е, и е основна, основополагаща ценност на нашите общества в Европейския съюз. С влизането си в Съюза страните членки поемат ангажимент да спазват тези общи ценности, така че напълно оправдано комисията да излиза с такова предложение. Ние трябва да сме сигурни, че е, средствата се разходват правомерно и че не се дава възможност за корупция. Е, приветствам и е, предложенията на докладчикът по предложението на комисията. Радвам се, че включвате и данъчното облагане и данъчните измами. Според мен една добре функционираща пазарна економика а, с прозрачна данъчна система е основен компонент от върховенството на закона. Много ми е интересно и предложението за това да се осъществява мониторинг за това дали има върховенство на закона. Много ще ми е интересно да видя какво, как ще решим въпроса. Смятам, че след дискусиите текстът накрая ще се очертае много добър. Господин Али. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Започва новата многогодишна финансова рамка и ние сме на едно мнение, че можем ефективно да постигнем приоритетите си, ако има съответните предпоставки. Тези предпоставки са свързани, поне някои от тях, с принципите на правовата държава и защитата на бюджета на съвета и съответното предложение са съвсем навремени. Добре да, че се предлага е, рамка за защита на европейския бюджет, така че да се използват политиките, за, пол... за да носят ползи на гражданите. Поздравления на докладчиците за предложенията, които имат за цел да подобрят предложението на комисията. Под... Е, подкрепяме. Е, връзката между законността и основните права. Също така приветстваме и сме положително настроени за мерките за повишаване на ефективността на принципите на правовата държава, съчетани с принципите на устойчиво управление. Също така обаче не съм сигурен, че в подобен регулаторен документ трябва да има толкова много акцент върху механизма за верификация. Този механизъм имаше за цел да преодолее някои а, слабости в страните членки при реформата на съдебната система. И а, действително подобни пропуски могат да нарушат ефективното провеждане на европейските политики, но механизма за мониторинг трябва да бъде единен за всички страни членки. Не виждам господин Гиголд, но господин Явор е тук, така че ви давам думата. Uh, благодаря, госпожо председател, благодаря на комисията. Мисля, че това е интересно предложение и важна стъпка напред към по-добра защита от части на, от една страна на финансовите интереси на Съюза, от друга страна за при, прилагане върховен, спазване върховенството на закона. Е, искам все пак да попитам на къде ни води тази стъпка. Въпросът е, е, че ако приемем този регламент като част от механизма за върховен, прилагане върховенството на закона, както гласи заглавието, както и четем в заглавието. Отдавна парламента настоява за такъв регламент. Това е едната възможност. А от друга страна, това би могло да бъде средство за по-ефективна борба с корупцията в държавите членки и злоупотребата с европейските фондове. Аз бих заложил на механизма с борба с корупцията, въпреки заглавието. Но тук липсват показатели. Аз мисля, че ако тръгнем по този път, ще се нуждаем от ясни репери, за да можем да опреценим в кой момент комисията следва да предприеме действия срещу злоупотреба с фондовете и накърняване на финансовите интереси на Съюза. От друга страна, ако говорим за върховенство на закона, правното основание е друго. Малко ми се струва, че предложението е нещо средно между ясните линии, механизма за, за спазване на ценностите и върховенството на закона или борбата с корупцията и опазване финансовите интереси на Европейския съюз. За мен не е съвсем ясно какво е намерението на комисията. Това не е теоретичен въпрос. Мисля, че в парламента приемането и подкрепата за предложението до голяма степен зависи от разбирането каква е крайната цел на тази защита. И ако говорим и за инструмент за върховенство на закона, е, ще имаме различна подкрепа и различна, различни възражения, е, за разлика от мерките за борба с корупцията. There Разбира се, има конкретни въпроси, свързани с предложението. По отношение на самия механизъм ще кажа, че това е сериозно средство в ръцете на комисията. Затова смятам, че не само съветът, но и парламентът трябва да имат права при необходимост да прекратят процедурата. Тоест, в крайна сметка, резултата да е спиране или прекратяване изплащането на средства за държавите членки с участие на всички институции. И накрая преустановяване на финансирането трябва да е последния рубеж и дори в тези случаи трябва сериозно да защитим крайните бенефициенти. Тоест, дори ако комисията вижда системни слабости при защитата на финансовите интереси поради корупция сред държавните органи и официалните органи, това не трябва да е основание за окончателно прекратяване плащането на фондовете за държавите членки трябва да намерим решение за преустановяване съвместното управление и да се поиска пряко управление, така че правителствата да не могат да използват европейските фондове неправомерно. Но си, тъй като системата на Кохезионния фонд съставлява част от много деликатен баланс на европейското управление в Европейския съюз. При, призовавам към предпазливост а, когато отрязваме а, е, средствата за бенефициентите. Нека корумпираните органи и правителства понесат товара на санкциите, а не гражданите. Не виждам никого от ГОЕ, за това господин Вали от е, а, а, Европа на нациите и свободите е, Искам да кажа и аз нещо по инструмента. Ако разбирам, говорим за борба с корупцията и едновременно за защита на правовата държава тук може да влезе в ролята си Европейската процеду... прокуратура. Нуждаем се обаче от обективни критерии, защото тук залагаме на много сериозен инструмент. И комисията, и независимите политически кръгове ще получат инструмент, който може да бъде опасен. Трябва да имаме ясни, прозрачни критерии за целия процес за изприлагане и на този инструмент, който в крайна сметка ще доведе до завеждане на съдебно дело. Така че дълъг път ни предстои преди да одобрим подобен документ. Не бива да прибързваме само за да зарадваме една или друга политическа партия. Трябва ясно да кажем как се, да се оценява правовата държава и върховенство на закона в една държава идния месец ще имаме възможност да навлезем в подробности и да определим критериите, които да се прилагат по отношение на правовата държава. Това е силен, но и опасен инструмент. Благодаря. Европейската комисия, господин Валбрук. You, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги, които участваха в дискусията. Много важно предложение законодателно предложение. Комисията прави това предложение в рамките на пакета за МФР, като имаме предвид следващия период на МФР. Но също време можем да го разглеждаме и като самостоятелно предложение. Договорът е, предвижда е, защита на финансовите интереси и интересите на Европейския съюз като цяло. Това е всъщност е, членът, който стои в основата на това предложение. Комисията е убедена, че в това предложение се поставя акцента и така трябва да бъде. Върховенството на закона като основен текст и основен принцип, на който в крайна сметка е, се опира и защитата на интересите. Е, принципа на законността, на правната сигурност, е, на, по отношение на изпълнителната власт, но естествено и на съдебната власт тези принципи са изключително важни е, с оглед на гаранциите за бенефициерите на е, е, фондовете. Намерението на комисията има е именно това, тъй като тук бе поставен въпроса какво е намерението. Върховенството на закона да се възприема като важно условие и а, за финансиране и да се зачита от всички държави членки. 2 е, е, е номерът на съответния член в договора. Тук е, става дума именно за принципа върховенство на закона, а не за всички аспекти, които покрива член 2 от договора които се отнасят до ценностите. Противодействието, борбата срещу корупцията, не това е основният момент, върху който се фокусира предложението, но ако прегледате членовете на предложението, ще видите, че има един списък на всички от тези мерки, които се свързват с върховенството на закона и които в крайна сметка целят борба срещу корупцията, може би не директно, но при всички положения средствата по европейските фондове се смятат също за част от цялата тази система, която би могла да ни помогне да се преборим с нарушения, които се отразяват на финансовите интереси на Съюза. Това е, така да се каже, е, основният е, момент тук. Е, и по този начин ние смятаме, че генерализираме ефективността на изпълнението във връзка с отпусканите средства и по този начин гарантираме и едно ефективно изпълнение и осъществяване на практика на принципа. Процесът на взимане на решения може би това ще бъде именно предмет на един акт за изпълнение, който трябва да се приеме с мнозинства от съвета. И механизма за економическо управление по отношение на макроекономическите правила и тяхното прилагане на практика. Смятаме, че това ще бъде едно много деликатно, но и същевременно изключително важно от политическа гледна точка решение. Стремим се към балансирано предложение, което да обхваща целият процес на взимане на решение Съобразяваме се естествено с чувствителността на отделни страни в рамките на съвета, както и на политическите групи в Европейския парламент. Последствията, въздействието на механизма от една страна върху бюджета, прекратените плащания ще трябва да бъдат е, прехвърлени в е, резерва на ЕСЕ, е, така както това е предвидено в пакета за МВР, като част от всички мерки. И освен това въздействието върху бенефициерите. Има обяснителен е, меморандум, е, който се спира най-вече на член четвърти е, където се взимат е, е, мерки и са включени разпоредби, които целят именно да защитят крайния бенефициер. Има компетентни органи, които всъщност са, са така да се каже, в основната цел и при взимането на мерките, но когато става дума за мярка прекратяване на плащанията, това а, не означава, че а, автоматично влиза, така да се каже, една а, разпоредба за отлагателно действие на а, всички задължения на компетентните органи в държавите членки. Не. А, напротив, влиза по-скоро задължението за е, преодоляване на откритите слабости, за прекратяване на нарушенията, така че е, е, ние смятаме, че защитаваме крайния бенефициер по този начин. Тоест, ефективността на предложението според нас се изразява именно в това, че е, мерките засягат компетентните органи на съответната държава член, но същевременно предпазват от неблагоприятно влияние крайния бенефициер. Е, трябва да сме предпазливи, естествено, във връзка с а, а, вашето предложение за подпомагане на а, бенефициерите. Ние за момента не разполагаме с необходимия капацитет, за да обхванем абсолютно всички бенефициери в а, държавите членки, които са засегнати от подобни а, мерки, но при всички положения има, така да се каже, ни общи разпоредби и оказания, които защитават тези бенефициери. Но да оказваме помощ пряко на всеки засегнат бенефициер, това в момента като че ли е нереалистично. И компетентните органи в е, държавите членки е, биха могли да избегнат е, подобни мерки, като подпомагат диалога и обмена на мнение с комисията, както и помежду си, имам предвид отделните държави членки, защото Комисията именно е, е компетентния е, орган в рамките на Европейския съюз е, по силата на това предложение, който би могъл да дава оценка, да предлага подходящи мерки за преодоляване на нарушенията. Така че, още веднъж повтарям, целта на това предложение не е изобщо да се преустановяват плащанията е, по линия на е, европейските фондове, а да се наложи една култура на спазване на принципа на върховенството на закона в името на защитата на финансовите интереси. Не знае дали моите колеги ще пожелаят да допълнят нещо към това, което казах. За момента не, но ако имате въпроси, съм на ваше разположение. Сега ще помоля и представителя на генералния секретарят. Поне това е записано при мен в списъка на изказващите се. Моля, имате възможност да вземете думата. Няма друг, който желая да вземе думата от името на комисията. Така ли да разбираме? Джулия Мунир, от секретарят генерал, съм тук, но... Аз предлагам, представлявам генералния секретар, но нямам какво да кажа. Добре, благодаря. Имаме още записали се за изказване госпожа Тома. Благодаря, госпожо председател. Нека да поздравя първо колегите за извършената работа по доклада. Той е и от ключово значение и е изключително труден. За това трябва много да мислим и как да подхождаме. Но нека да поздравя и комисията за усилията им, за това, че се опитват поне нещо да направят. Това съвсем не е малко. Но в доклада по собствена инициатива, ние решихме да го направим през март миналата година с голямо мнозинство, поискахме от комисията да помисли за механизъм за санкции, който да е по-сходен с механизма, който санкционира държавите без да санкционира конкретните бенефициери. Защо? Защото логиката на структурните фондове, е, е, те минават през държавата, естествено, но в края на гранщата градовете, регионите и индивидуални бенефициенти – са тези, които получават е, и са реално получателите на средствата, не държавата. И е, предложения механизъм представлява, така, има известни проблеми. И затова искам да се обърна към комисията с въпрос, защо не направим така, както що не се подхожда е, с един нормален механизъм за е, Санкциите правим го с качеството на водите, качеството на въздуха, където си има съответните а, разпоредби. Защо да не можем да приложим същите принципи и за а, принципите на правовата държава? Би следвало да търсим сходни решения. Защо? За мен това ще е най-доброто решение. Защо? Защото реално въпросът е в тези механизми, ние посредством тях ще постигнем ли нашите цели? Целта е, е да се наложи на страните и на държавите членки промяна на менталитета. И за пореден път, ако държавите е, се отнасят към санкциите, по начина, който го правят до сега, те ще го превърнат в едно оръжие срещу Европейския съюз. Ще започна да кажат, ма не сме ние, Европейския съюз е този, който отнема средствата от регионите и така нататък. Така че, ако не обмислиме механизма, да го направим а, е, така, че да обърнат към държавите, те ще го обърнат срещу нас и ще ни нападат с него. И съществува такава опасност и тя не бива да бъде пренебрегвана. Затова се поставя и въпроса за правното основание. А именно, както тук що казах, ние нямаме никакви средства да защитаваме получателите на евро средствата. Казвате, че нали, може да има средства за правна защита, но кой точно ще се обърне към съда? Може би някой регион или някое голямо предприятие – тези, които имат повече средства. Но малки села, малки райони, университети, едва ли. А, както се случва сега и с фонда за стратегически инвестиции, твърде сложно е. Едва ли някой ще се а, реши да се занимава с всичко това и вероятно просто ще се откаже от процеса. Затова предлагам да се намери един механизъм, който да им възвръща, да възвръща на бенефициерите финансовите права, които те имат, да не се окажат те жертви на правителствата си защото е, правителството, ако не спазва правилата, това не означава, че гражданите му сътрудничат за тази цел. Трябва да търсим едно положително решение в такъв смисъл. Да, благодаря. Благодаря ви за това, че ми давате думата, госпожо председател. Тук е, в залата очевидно се очертават различни виждания по въпроса. Очудвам се от това, което току-що чух от комисията. Е, като че ли е, има неразбиране. Е, говореше се за Венецианската комисия. И решението от е, юни 2018 на, сметната, на комисията и доклада на сметната палана, палата. Тоест, е, оказва се, че няма никакво значение е, какво е, е становището на определен орган. По какви критерии всъщност ще се прави оценката? Дали става дума за независима съдебна система или не? ние е, как бихме могли да преценим е, дали е, се прилагат точно законите или не, като че ли става дума за така, едно твърде политическо тълкуване на процедурата. Страхувам се, че по този начин няма да подобрим имиджа на институциите. Контролният механизъм не може да бъде обективен, и по същество да установява дали има действително незачитане на основни принципи на правовата държава. И още нещо. Чухме, че има много съмнения във връзка с предложението. Европейската комисия се смята, че така, наценява собствените си възможности и ролята си. Аз не споделям това мнение, но струва ми се, че и съветът играе немалка роля – Уважаем колега, исках да ви обърна внимание, че на практика всички е, във всички държави членки от доверието в европейските институции са по-големи, отколкото в националните. Сега продължаваме Томаш Дойч. Tisztelt elnök кедвеш колегак, Előjáróban is azt szeretném mondani, hogy együttérzésemet szeretném kifejezni a két е, Да, благодаря ви. Съжалявам много, че докладчиците ни имат една твърде сложна задача, бих казала невъзможна мисия. Нека да кажа още в началото, че не би трябвало да е, навлизаме в е, полемика. Е, трябва просто много внимателно да проучим предложението. То е не само съмнително, то не може да бъде приведено в съответствие с определени ценности. Това предложение е в е, контраст с, е, закона за, е, с договора за функционирането на Европейския съюз. И ако една държава член е приела закон, който нарушава определени права и принципи, то тогава се започва съответната процедура за нарушаване на договора. Така както е имало подобни процедури в миналото, естествено, че става дума за определени ценности в Европейския съюз, но за да можем да оценим незачитането на принципа на върховенството на закона, трябва да се опираме на определени критерии, докато тук в това предложение няма обективни критерии. И сега съвсем накратко ще е, посоча е, във връзка с е, определенията на понятията, че тук като незачитане на принципа на правовата държава или широко разпространено незачитане се посочва повтаряща се практика или пропуск или мярка на органите на публичната власт, които нарушават принципите на правовата държава и не се отстраняват. Но когато става дума за очевидни е, нарушения, е, би трябвало да се започне процедура за нарушаване на договора. Очевидно тук трябва да променим нещо и в определението на понятията. Защото се предлага нов механизъм и правата и правомощията на Европейския съд, на съда на ЕС също се нарушават. Предложението се основава на член 322 но аз мятам, че това не може да бъде правно основание. Принципът на субсидиарност е много важен принцип на Европейския съюз. Е, и по тази причина е, аз смятам, че член 322 не може да послужи като правно основание. Комисията именно е пазител на договорите е, и разполага с необходимия инструментариум за контрол на държавите членки. Така че както казах, посоченото в предложението правно основание според мен е неподходящо. По-настоящем разполагаме с добър инструмент, стариум за контрол на бюджета, ексанте, а също и други механизми които могат по линия на финансовия регламент да се прилагат при необходимост спрямо държавите членки. Докато тук става дума за едно а, а, така широко разпространено незачитане на принципи на правовата държава. Е, първо трябва да извършим проверка върху цялото предложение, за да е, разберем дали то е пригодно изобщо за по-нататъчно обсъждане. Е, тогава вече ще се обърнем към комисията с молбата да проучи и други аспекти и въпроси преди парламента да се произнесе по това предложение. Мерси, мадам ла президент. Nous sommes sur un texte qui est de première importance. Най- трудни са тези е, съображения в е, дебата, който извършваме в момента. Искам първо да поздравя двамата съдокладчици, госпожа Гадия Забал и господин Сарвама. Тук Става дума повече за политически морал, отколкото за правни норми. Ние сме в Европейски съюз, имаме пакт за солидарност, за спазване на ценности. Това е хартата на основните права. И се боя, че това, което се коментира, именно, че някои страни не спазват основните принципи на правовата държава, в един момент гражданите и страните, които са нетни платци, ще решат, че техните данъци не се използват правомерно. Затова искаме да се обърнем към всички ръководители на европейските страни с призив да бъдат бдителни и да спазват тези правила. Много ще е сложно по чисто политически причини да постигнем единство по текста. Но за едно е сигурно. А ако трябва да се санкционира някого, това трябва да бъдат правителствата, а не гражданите. И е, гражданите са тези, които е, избират правителствата – и трябва да е ясно, ние не искаме да санкционираме гражданите, а искаме да им обърнем внимание. Те трябва да бъдат бдителни, трябва да изискват от техните избранници да бъдат спазвани основните права на правовата държава. Закон Законните задължения на гражданите е, за предданъчната система е също един основен принцип. И ако се заобикаля тази система, ще поставиме под е, въпрос и ще застрашим и в Европейския съюз. Искам е, да подема и една друга тема, а именно за това искреността относно публичните финанси. Скандално е това, каквото се е случило с господин Андреас Джорджио. Не знам дали сте наясно с това име. Той е отговарял за статистиките в Гърция за 2000, през 2012 година. В един момент се е произнесъл и казал истината, след което е бил подложен на преследване от гръцката държава, именно за това, че е казал истината. Бил е осъден, после бил оправдан, след това сега Върховният съд пак се обръща срещу него и подновява процедурата. Той в момента е в Съединените щати. И според мен е, съвета, парламента е, трябва да могат да на... припомнят на държавите техните задължения. Така че, за да можем да изградим един устойчив Европейски съюз, трябва да, се, да почиваме именно на такива фундаментални изисквания. Трябва да а, е, застанем зад определени принципи и да формулираме съответни санкции, финансови или други. Колегата Левандовски. Благодаря. Моята страна е, може би, един от вдъхновяващите а, принципи за въвеждане на, за нововъведения институционални и административни. В европейския бюджет съществуват макроекономически условия. Те са вписани в закона и по член 7 процедурата е доста беззъба, защото може да се иска и подкрепа от друга държава в, проблем, в момент на проблеми. Би следвало да има възможност за санкциониране на, за, при злоупотребите с власт в, в Европейския съюз, защото за сега санкциите всъщност наказват само бенефициентите, гражданите. би трябвало да обмислим санкции, да речеме, ние можем да отправим санкции към Путин и окръжаващите го, но за нашите страни това не е така. Не можем да наказваме гражданите, те не са виновни за действията на правителствата си. Има, парламента има твърда позиции за това какви условия да бъдат включвани в бюджета и крайните бенефициенти не могат да бъдат жертва на тази е, санкции. А именно местните власти, болниците и така нататък. Не съм убеден, е, че ако разшириме а, обхвата а, да засягаме и неплащането на данъци и общата корупция ще постигне много, защото неплащането на данъци е индивидуално прегрешение, корупцията е друго явление. Тук става дума за условия за нарушаване на, законовата, на принципите на законовата държава. Трудно ще е. Нека да опитаме да подходим и по нов начин. Аз също се записах за въпрос. Бих искала да отида по-нататък. За това ще благодаря на двамата докладчици. Важно бе същността на предложението на комисията се е запазила. Вие сте предложили много допълнителни неща, разбирам, има и известно нетърпение да разгледаме тези европейски незгоди, така че имаме не само данъчните измами, не само слабостите при прилагане на европейското законодателство, но и защита на малцинства, страната и тук аз вече си мислих какво ще каже другата страна. Затова господин Валброк Кажете какво става в съвета по този въпрос. Важно е да има и е, малко така маса за преговори, като, което докладчиците са сторили. Защо и трябва да сме готови и на отстъпки, защото висшата цел трябва да биде, бъде този регламент да стане факт, иначе нищо не правим. По-добре да, се от, да отстъпим от една част, от не от цялата история което би било груба грешка. Това е важно допълнение към всичко, което правим. Радвам се, че комисията предложи това предложение. Това вече не е книжен тигър, то е забат тигър, макар и е, не съм, че не съм сигурна дали кога ще започне наистина да хапе, но това е добро начало, което по своята същност е, трябва да оцелее и в тристранните преговори. Затова благодарим на докладчиците и да чуем господин Валбрук. Благодаря за е, интересните бележки и коментари. Ще се опитам да отговоря. Да, наистина това не са предложения за санкции. Това е средство за защита на европейския бюджет. Иначе правното основание би било неподходящо. И за депутатите, които е, споменаха, че сметната палата Нека да кажа, че дори те приемат, че ние сме стъпили на вярно правно основание за върховенството на закона е предусловие за спазване на всички други, да изпълнява всички други задачи. Тук имаме различен обхват, различно основание и раз, е, различен а, подход, а, е, иначе не бихме могли да приложим и да се опрем на член 7 от закона, иначе бихме имали съвършенно различен обхват и съвършенно различна цел. Нека не объркваме нещата и за, наруш... за процедурата за нарушения проистичаща от правните основания по закона, нито с финансовите корекции, което е задължение на комисията, когато има нередности или дори измама по някакви разходи, тогава съществува задължение да се внесат корекции. Това са конкретни мерки. Това е допълнителен елемент в целия набор от инструмент. Тоест, да приемем мерки за налагане върховенството на закона. Друго още нещо. Ние сме задължени да спазваме принципа за съвместното управление. Комисията не може да поеме изцяло нещата. Европейските държави членки отговарят за използване на фондовете. Така че ние сме длъжни да спазваме процедурата е, така че да, да проведем съответен диалог и след това да действаме, ако в рамките на две години нищо не се промени. Попитахте за съвета. В момента ние отговаряме на множество въпроси, да, въпроси там даваме множество отговори. Общо взето приема на предложението е добър, но не сме го разгледали съвета не го е разгледал текст по текст. Така че е изключително важно парламента да изгради е, категорична, силна позиция, за да имаме добра отправна точка за бъдещите дискусии. Ние горещо приветстваме подобна позиция на парламента. А ако нямате други въпроси, за сега благодаря за вниманието ви. Председателката, благодаря да, да чуем колежката Десабал накрая. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че надхвърлихме предвиденото време, но мисля, че данъчното облагане не може да се нареди до върховенството на закона като категория, а предложението на комисията се отнася единствено до правовата държава. Мисля обаче, че ние сме законодателен орган. И не става дума само за това, което казва комисията. А, и за това ще повторя, пред нас се разкрива сериозен шанс, когато има нарушение на правовата държава, без да забравяме социални и економически въпроси. Има санкции и при нарушения в законодателството и при екологията. Но когато говорим за данъците и социалните въпроси, положението е по-различно. Затова аз съм по-скоро за преки санкции и управление на бюджета. Ми, за момента обаче това все още не е възможно. Е, прави се много за защита на крайния потребител, на бенефициентите, което е най-деликатният момент. Първо, какво, как може да се действа от името на Съюза и второ, не искаме под получателите на помощ да носят отговорността за непорядките в тяхното правителство. Те нямат вина за тези деяния. Трябва обаче да бъдем и много внимателни, защото може бенефициерите да обжалват по съдебен път, което едва ли ще стане, освен конкретни случаи е, когато бъде заведен иск срещу правителството поради отказ от непредоставяне на необходимата помощ. Е, тук въпросът е наистина много сложен. Бенефициерите дори не знаят, че могат да получат е, или не такива средства когато се замразяват средства, е, на практика не се знае кой е лишен от тях. И друг въпрос – какви критерии, какви инструменти се използват за оценката и преодоляването на общи слабости? Е, това са много въпроси и е, включително такива, по които се е произнесъл съдът на Европейския съюз, както и Сметната палата. Тези критерии трябва да бъдат разписани много по-ясно, за да няма място за маневри. Това е все пак проект. За нас е важно да започнем дебата, за да напреднем заедно с комисията. Надявам се да стигнем чрез дебат за, до истински сериозен регламент. Господин Сарвама, накратко по повод казаното през този последен час, конкретно казаното от господин Бенедикт Явор ти каза, че това е по-скоро като мерка, мярка за борба с корупцията, а не за налагане върховенството на закона. И тук ще застана до комисията и ще кажа, че просто се нуждаем от правно основание. А това е регламент посветен на финансовото управление. Това не е набор от санкции което трябва да се има предвид по тази част. Питаме се дали е, това е пътят е, да се решат тези проблеми. Съгласни сме с комисията, че фондовете в крайна сметка са в центъра на вниманието. Е, не зная дали всички разбират това така, но аз ще направя перифраза на известния израз парите не миришат и ще кажа парите говорят и парите понякога бягат. И ние трябва да не забравяме реалността на пейзажа в Европа, пред която сме изправени днес, 2018 година за, само за няколко години ще, е, е, има значителни, бих казал, или явни, явно влушаване е, на спазването, върховенството на закона в някои държави. Так, ние живеем в несъвършен свят и комисията, и ние като евродепутати, но ние трябва да вземем решение. Е, така че просто не можем да, да, да, да имаме всичко, няма такова решение. Но значението на това, предложение не е, е в по, е, по, на, в 12-я час, но ние сме някъде по този път. А, е, с, така че трябва да направим нещо и накрая ще кажа за като с комисията. И аз имах съмнение за данъците, но се зададох въпроса дали данъчните измами и избягването на данъци не вървят в ръка за ръка с пренебрегване върховенството на закона от правителството, както каза колевата, колегата Левандовски. И накрая, по повод казаното от комисията, вие заявихте, че в член 4 алинея 2, е, Вие я защитавате бенефициерите. Ние споделяме това мнение, но наистина не разполагаме с нищо конкретно в предложението. Заедно трябва да намерим решение, да намерим начин да се справим с това. Благодаря. дебат. Чудесен дебат, че ни много обещаващи заключения. И измененията да трябва да бъдат внесени до 25 октомври до обяд. Ще се гласува в Конт и, и Бадж, двете комисии, на 27 ноември в дневния ред на Конт и на 21 и 22 ноември имаме дебат в бюджет на декемврийската сесия в Страсбург ще бъде обсъден въпрос в пленарна зала. Благодаря на всички за участието и тъй като нямаме точка разни, закривам тази част от заседанието. Yeah.